връзка с оставката на господин Юсил Шуристия Баунс, парламента в в съответствие с правилника на парламента обявява за вакантно мястото му, считано 28 февруари, информира националните органи. Получих от